променихте проекта за дневен ред. Аз ви предлагам едно изменение в него. Колегата Алфонси трябва да тръгне, да напусне заседанието в 16 часа. И за това след съобщенията на председателя започвам да започнем с точка 10, по която заради законовите срокове за разглеждане на доклада Нямаме много време, но предлагаме той да изложи в общи линии съдържанието на своя доклад. И след това, след точка 10, тъй като колегата Моника Олмайер все още не е в залата, още не е дошла, но ще предложа да отложим за утре сутрин нейния проекто доклад 17 за политиката, за сградната политика. Трябва да обсъдим службата за външна дейност, политически важна тема, важна тема и от гледна точка на бюджета. И господин Осъливан, главният секретар, заяви, че ще бъде на разположение на комисията по бюджета и го поканих – за да се включи в дебата. Така че предпочитам точката за сградния фонд да бъде обсъдена утре сутрин, но нека да чуем какво мисли и госпожа Олмайер. Без нейно съгласие не може да вземем решение. Разбрах, че колегата Гудманис който също не е тук още, иска днес след обяд да разглеждаме точки 14 и 15. Ако отложим точката на госпожа Олмайер, ще можем да направим това. Господин Хартон, по дневния ред имате ли някакви забележки? Един прост въпрос. нямаме документите по дневния род, защото е трудно да се обсъжда документи, с които не разполагаме. Аз се основавам на Кобо Нюс. Може би някой от секретарията може да види кои документи липсват за да може всички депутати да разполагат за документите. Хосе Луис ме поправи, че главният секретар е господин Виман, а не, не господин Саливан. Господин Осаливан е изпълнителен директор. Извинявам се за грешката. Няма други възражения. Приемаме дневния ред. По точка съобщение на председателя, координаторите заседаваха миналата седмица и взеха решение да назначат Франческа Балцани, главен докладчик по трети раздел за бюджета за 2012 година и искам да аплодираме това назначение. Франческа, имаме пълно доверие в вас и ви желаем успешна работа. В... Не. Беше решено също така в отсъствието му по уважителни причини да бъде назначен Хосе Мануел Фернандес по другите раздели. Приветстваме неговото назначение и на него пожелаваме успешна работа. Ето, средиземноморските държави се заемат с бюджета за 2012 година след свършеното от държави от Северна и по-скоро от Централна Европа. Имаше и други назначения. Раймер Бъге е постоянен докладчик по всички теми, свързани с Фонда за солидарност, Ингер, Инге Гресле за финансовия регламент, Сидония Янджеевска за проекта за коригираш бюджет за 2011, номер 1, Ан Йенсен за бъдещето, бъдещия бюджет за помощ на развиващите се страни, становище по него, и две становища по риболова, по които ще говори господин Алфонси. И освен това, координаторите единодушно ми възложиха да поискам, да помоля Райнер Бъге отново да се заеме с доклада по законодателния пакет Лисабон и коленопреклонно помоли Храйнер да приеме тази тежка отговорност. Така че да приветстваме Райнер, на когото оказваме нашето пълно доверие. Съжаляваме за всичко, което стана в края на годината през декември. Сега започваме наново, но със същия докладчик, което е условие за успех и още от това заседание ще му дадем думата по тази важна тема. Имам още едно съобщение. Възползвах се от една покана на френския посланник във Варшава да участвам в конференция за бъдещето на европейските финанси, за да се срещна с представители на полските власти. Участвах в конференцията заедно с комисара Левандавски, Данута Хюбнер, с един депутат от немския Бундестаг, член на Комисията по европейските въпроси и на е, Немската социал-демократическа партия. И извън конференцията успях да се срещна с министъра на финансите Яцек Ростовски, който ще председателства съвета на министрите, когато ще договаряме бюджета за 2012 година и министърката по регионалната политика Елжбиета Бенковска, както и министъра по европейските въпроси. Те близък сътрудник на министър-председателя и в полската система играе много важна политически координираща роля Господин Николай Добриевич. Всичките ми събеседници бяха прекрасно информирани по всички теми, които ни интересуват, подготвят се за председателството и е, ние трябва вече да подготвим дебата за финансовата рамка, за собствените средства на Европейския съюз и за проекто бюджета за 2012 година. Освен това научих а, от а, унгарските министри, които потвърдиха това, че финансовата а, рамка ще се обсъжда на съвета по общи въпроси, а не на ЕКОФИН или на съвета на министрите на бюджет. Това предполагахме, че това ще стане, но вече имаме и официалното потвърждение. Езиците ще са описани в Eco Kobo News, имаме веб стриминг. На предишните заседания е, протоколите от предишните заседания, ако няма възражение, ще се считат прияти в края на заседанието. И сега предлагам да дадем думата на господин Алфонси по е, риболова. Благодаря, господин председател. Благодаря, че разместихте точките от дневния ред, но трябва да отида в комисията по регионално развитие. Така, сега трябва да разгледаме становището на нашата комисия относно протокол за сътрудничество с архипелага на Коморските острови. Става дума за едно съвсем а, една маничка сума, по-малко от 2 милиона евро за 3 години трябваше да изготвиме подобно становище за Соломонските острови. Подобно споразумение съществува от години. Първото изтича през декември 2010 и всъщност от нас се иска становище по протокол, който вече е влизал, влезал в сила. Така че ние просто трябва да се съгласиме Знаеме какви са причините, влизането в сила на Лисабонския договор, както и е, въвеждането на нови процедури за приемане на подобни документи. Е, на, на практика нямаме никаква възможност да внесем изменения, така че можем или да одобрим, или да отхвърлим. Аз пред, предлагам да го приемеме. В крайна сметка Коморските острови трябва да бъдат е, подкрепяме, ни, макар и да има някои да и не причини, но мисля, че както и за Соломонските острови, така и за архипелага на Коморските острови, трябва да организираме е, заседание с Комисията по рибарство и да разгледаме там и страни, с където сумите са много по-големи, Мавритания и така нататък. Това е което исках да кажа. Мерси боку. Е, Добре. Хайдър Шеван. Благодаря, господин председател. Интервенир en nombre mío propio, sino porque la señora Estel Grelier, que es госпожа Грелия ме, ме помоли да взема думата от нейно име. Тя ми връчи едно писмено установище и аз може би да го, да го, да го, да го, да го прочета на френски за да, за, за да не стане. Има проблем с ня, някакъв включен телефон. Ако е на френски, не е проблем. Как да не е грам? Се така, ще, ще изчета. Не, при всички случаи трябва да, да го прочета на френски, защото тя ми го е дала на френски. За да, за да не мога да добавя или да спеста нещо. Госпожа Грале би, би искала да, под, да подчертае, че този, това ново споразумение а, включва строго определени суми за под, подпомагане на а, рибарството и запазването на рибните условия, запаси. Комисията до днес ни представила само резюмета, докато сега разполагаме с обширна информация. Оценката на предишното споразумение доказва, че бюджета за развитие е бил трудно изпълнен и тъй като а, има недостатъчно административен капацитет на Коморските острови. а, региона е нестабилен, но целта не е да критикуваме а, положението в страната, а да се опитаме да помогнем на тази страна за устойчиво развитие. Това е което исках да прочета от името на госпожа Гранена. Благодаря. Господин Еглунд иска думата. Да, господин председател, позволете да продължа в качеството си на заместник-председател на Комисията по рибарството. Мисля, че това, което каза госпожа Гроя е и по отхода на докладчика, за това да проведем една дискусия за бъдещите економически аспекти на споразуменията за партньорство е, са много добри. Въпреки това, размерите на сумите, които разглеждаме, са много малки, но на мен ми се струва, че в економически план отговорността е същата, без значение колко са а, сумите в парично изражение. В а, всички споразумения за партньорство в областта на рибарството имаме еднакви проблеми. Те са свързани и с рибните запаси и с морални, морални аспекти. Няма сега да ви занимавам с това, но трябва да кажа, че когато се сключи споразумението, трябва да се спазва. А много от критериите към днешна дата се нарушават. В голяма степен това въжи е, за споразумението с Соломонските острови, също така за Мавритания там вече става въпрос за много пари и много са критериите написани в споразумението, които трябва да се изпълнят, за да се отпуснат парите, а те се нарушават и правителството не ги спазва и така нататък. Така че са много моралните и економически аспекти. А, ако оставим дори на страни аспектите, свързани с тясно техническите риболовни въпроси и ми се ще да ги обсъдим а, в рамките на комисията, като нашата а, основна задача. Мисля, че до година, като разглеждаме бъдещето на тези споразумения, трябва да ги вземем това предвид и мисля, че е много групи в парламента, които мислят като нас. Благодаря. Благодаря на всички колеги. Така както предлага докладчика и както потвърди господин Еглунд, трябва да организираме съвместно заседание между нашата комисия и комисията по рибарство. И както и понякога в комисията по външна политика и както работиме с комисията по заето за като разглеждаме работата на фонда за възстановяване, т.е. трябва да провеждаме съвместни заседания и да изработваме обща стратегия, защото в крайна сметка между водещата комисия и бюджетната комисия трябва да, трябва да има някакво сходство на вижданията. Така че съм съгласен с принципа, който бе предложен. Ще видиме с председателя на комисията. Доклада на господин Алфонси ще бъде представен след няколко дни на френски, след това ще бъде преведен на останалите езици и ще Срока за внасяне на изменения е 15 февруари, 15 февруари в 12 часа. Това означава, че все пак ще получите копия от доклада няколко дни предварително. Господин Алфонси, господин Артон. Благодаря, господин председател. Имам възражение по процедурата. Е, от нас се иска становище, но, но в крайна сметка нямаме възможно да измениме нещата. От нас се иска да кажем да или не. Аз намирам това за недопустимо. Скъпи колега, това е, това е процедурата. Всеки път, когато трябва да разглеждаме международно споразумение, законодателния орган трябва да го одобри. Т.е. това е своего рода ратифициране. Или сме приемаме съдържанието и гласуваме за, или е, отхвърляме. Така че тук не може да... Това е положението. Не може да ратифицираме на практика. Не можем да изменяме. Става дума за международно спогодба, за международно споразумение, независимо дали е търговско или за помощ за развитие, дипломатическо споразумение или друго. Благодаря на господин Алфонсия. А сега минаваме към точка 5 от дневния ред и даваме думата на, на на Франческа Балсани, която е новата ни докладчица, която още миналата седмица така изрази някои мнения, някои становища относно мобилизация бюджет 2012. Франческа, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги. Тази година бюджетната процедура има смущение в микрофона, започна в един много странен момент, а именно паралелно с началото на първи европейски семестър. Това са необичайни условия. Европейският семестър е нещо, което бе създадено за първ път 2010 година, наред с много други новости. Е, Започнаха е, пак разговори по пакта за стабилност и растеж. Трябва да се преосмислят е, политики, които прилагаме вече 20 години и а, трябва да се разгледат тези неща, не само а, дефицитите по текущата сметка и, и държавния дълг набляга се много на доброто финансово управление, особено с оглед на нестабилността на еврото. Това се откроява като особено важна тема. Тя се обсъжда много често в Европейския парламент. Приехме и през юни изключително важна резолюция за това. А, така че ни трябват инструменти за цялостно добро економическо управление, не само за да подобрим бъдещето е, на економиката, но и да направим така, че да имаме бъдеще, което да а, бъде устойчиво. И така започва нова процедура, съвпадаща с първия европейски семестър. Тук връзката на съвпадение не само политическа, институционална. А, какво трябва да направим в а, рамките на нашата дейност по бюджет за 2012 година и какво правят националните економически органи за управление. Става въпрос за една голяма инициатива за координиране на усилията чрез европейския семестър, която да ни даде гаранции а, за успех. Спомням си а, прекрасно изказване на, прес, на председателя за това как да излезем от а, кризата и да не я допускаме отново, как да го направим чрез бюджет 2012. Отговорът беше прекрасен. Не само чрез разумно разпределяне на средствата, а, а а чрез един прагматичен подход за в бъдеще. По този начин можем а, да а, разглеждаме прагматично и дейността си а, за следващи бюджетни процедури. Този, тази процедура бе а, засегната от възприетите в държавите членки политики на затягане на колоните. Економическото управление придобива още по-голямо значение а, защото то може да се превърне в основна точка а, чрез бюджета за реализацията на новия тип економическо управление в Европа. Така ще постигнем новите економически европейски цели. Няма смисъл да се разделят целите на такива, които са на Европейския съюз, на парламента, на комисията на държавите членки. Не, не бива така. Трябва да мислим заедно да откроим общи цели за Европа. Това са целите разписани в стратегията Европа 2020 година. А и там има определени приоритети, сред които решаване на въпросите, свързани с затоплянето на климата, изграждане, разработка на нови работни места, а, и така нататък. Това са пет приоритетни стълба, а, това са огромни а, области. Ние в нашия бюджет също трябва да очертаваме приоритети и трябва да а, започнем да ги изграждаме в съзвучие с Европа 2020 година. А, но програмирането започва и в, в Европейската комисия. Виждаме от техния документ като една моментна снимка, сегащо състояние, какво се възнамерява за до година. През следващите няколко месеца ще се представи тази перспектива. И така ще започнем с финансовото програмиране в светлината на стратегията Европа 2020 година. Ще изготвим един конструктивен документ, който на база на градивните отношения с комисията всъщност започнаха там да работят по техните приоритети в, за бюджета 2012 доста отдавна, още през лятото. И ние също трябва да работим с националните парламенти, да чуем какви са вижданията, както на депутатите от Европейския, така и от националните парламенти, за да имаме яснота. Така по-добре ще оптимизираме собствените си приоритети, ще се целеустремим към реализацията им в светлината на Европа 2020 година. А, имахме, а, например, размена на а, вижданията с комисиите, които се занимават с бюджетните разходи. След като излезе, а, завърши работа на комисията, ще имаме първия политически документ, ще можем да изготвим нашата политическа визия за бюджета с 2012 година. Там именно ще вържем всички неща в едно. А, искам да се постараем а, така, че да а, реализираме по най-успешен начин ролята, която имаме. Европейския парламент а, а, трябва да отстоява виждането, че неговото участие в бюджетната процедура е от стратегическо значение и това ще, ще го правим винаги, разглеждайки и а, целите на европейския семестър. Работим а, с а, разходните комитети, с политическите групи, за да можем да дефинираме нашите приоритети. А, това е отрешаващо значение. Те трябва да са в рамките на Европа 2020 година. А, трябва да не изпускаме предвид обаче и средносрочния и дългосрочния план. Искаме да а, загърбим съсредоточаването на, в краткосрочния план, което бе грешката допусната от Европа през миналата година. Искаме да разгледаме предложението на Европейската комисия за бюджета, след като го получим, след това да подчертаем приоритетите. Ще се радва много да можем да водим а, разговори по тези теми. Благодаря. Благодаря, Салвадор Гарига. Благодаря ви. Аз съм кореан. Queremos eh, desear eh, el mejor de los trabajos y toda la suerte. Искам... Рапортер, eh... Искам да пожелая на госпожа Валдани всичко най-добро. Ще работим заедно с нея, ще си сътрудничим с нейната група от самото начало. Що се днес доказаното от нея, искам да кажа, че очевидно европейския семестър ще промени много нещата. А, това е, е нещо, което отличава сегашната процедура от досегашните. Тези процедури ще Тези процедури ще бъдат разгледани и ние считаме, че това обаче ще покаже, че няма голяма връзка между националните бюджети и бюджета на Европейския съюз. Всъщност, в нашия годишен бюджет ние малко се занимаваме с различните области на управлението, на економическото управление. Най-важните теми за Европейския съюз а всъщност економическото и финансовото управлението, но те като че ли все по-малко имат връзка с структурата на бюджета на Европейския съюз. И е, хубаво е нашата комисия и докладчика по бюджета да определи точно каква роля ще играе парламента при разглеждането на националните бюджети, така че да може да има една общо европейска политика в областта на бюджета. Защото за момента наистина няма връзка между европейския бюджет и националните бюджети. Трябва да има една институционална връзка, но когато разгледаме в подробности бюджета, виждаме, че това си остава само едно пожелание, което в, на практика не се реализира. Смятам, че не е лошо тази идея да бъде включена в, сред приоритетите на парламента и смятам, че докладчика тази година от групата на социалистите ще трябва да положи същите усилия като Сидония Енджеевска миналата година, защото има държави членки, които са в много тежко финансово положение и се надяваме, че е, проекто бюджета на колегата Балсани ще е, също ще предвижда економии, политика на затягане на коланите, защото това се налага от сегашното положение. За да избегнем проблемите от миналата година. Ако бюджета е, е стриктен, е, докладчика ще има подкрепата на нашата група. Разбира се, а идеята да се включат приоритетите на стратегията до 2020 година в проекто бюджета е добра, но а, трябва да се видят а, а, всички елементи, които могат да не съответстват, да не влизат във възможностите на бюджета. И накрая нека докладчика да каже какво възнамерява да направи с бюджета да реши иска увеличение, защото тук въпросите не са само технически, а и политически. Нашата група би желала да има един ориентировачен доклад първо, преди да има заявление на политическите групи, за да можем да видим какви ще са приоритетите, както на докладчиката, така и на отделните политически е, групи и за да може, когато започне счетоводната година 2012 година, да е гарантирана максимална прозрачност. Благодаря ви, господин Хаглон. Uh, Господин председател, първо бих искал да поздравя докладчика. Имах удоволствието да бъда докладчик в Сянка за либералите и работих с докладчика по въпроса. Смятам, че е добре да свършим нещата с пакета за економическо управление и европейския като Европейското 6-месечие, но това наистина е един нов аспект, много важен инструмент в новата економическа политика на Европа, но както и преждеговорищия, аз не виждам къде е връзката между националните бюджети, европейския бюджет и трябва наистина да засилиме тези взаимоотношения, да има някаква връзка между тях. Що се отнася до приоритети, мога само да повторя казаното преди година. Трябва да се опитаме. Стратегията 2020 да се отразява и да намери своето място в бюджета. Сега дали успяхме миналата година или не. Да, до една до известна степен успяхме или поне до толкова, доколкото има средства по глава 1А. Там имаше много малко орязвания на бюджета, така че въпреки а, така натиска на съвета от 1,9, т.е. успяхме да постигнем някакъв успех миналата година, но има но Сега положението е още по-трудно, отколкото беше преди коледа, когато а, преговаряхме с съвета и знаете, че че министър-председателя на Великобритания, включително и тези на Франция и на Германия, искат да, бъдат, да въведат много по-големи ограничения в бюджета. Така че трябва да наистина да направим един задълбочен анализ на бюджет 2012. Ще има много ограничено увеличение, така че трябва да видим каква всъщност ще бъде добавената стойност, какви са целите. На практика в а, реални термини. Това най-вероятно няма да стане, макар и да ви, да се, да ви се струва, може би, малко цинично това, което казвам. Но а, ние либералите смятаме, че трябва да започнем работата още 2012 година, преди, зап... преди влизането в сила изработването на новата многогодишна финансова рамка. Сега може би няма да бъде целес... целесообразно да отхвърлиме насоките, защото те, те на практика представляват една основа за обсъждане, така че съм съгласен с казаното от преждеговорящия. Очаквам също така да, да продължиме да работиме с докладчика по бюджета 2012. Благодаря, скъпи колега Гернфер. Uh, uh, Благодаря. И аз искам да поздравя Франческа. Аз убедена съм, че е, ще се справи прекрасно. Тя миналата година наблюдаваше нашата работа, качеството на докладчик в сянка и съм убеден, че сега ще се справи прекрасно като докладчик. Едно от най-важните неща, които тя открои съвсем ясно е следното Сидония миналата година свърши прекрасна работа, като включи в нашата работа специализираните парламентарни комисии. Доколкото разбирам, Франческа се стреми да възприеме тази идея, плюс да се започне а, подготовката доста от рано, защото именно на това се опира добре свършената бюджетна работа. Мисля, че е интересно нейното предложение да няма толкова много писмени текстуални документи, дори да няма писмени насоки. Всъщност ние имаме насоки, имаме резолюцията по Европа 2020 година. То не се различава много от казаното от нас миналата година, така че няма смисъл да повтаряме неща, които вече сме заявили като политически решения на парламента. По-добре е да се средоточим върху финансовото програмиране. Е, наистина трудната материя а, и сметките. Това е интересна идея да се насочим на там, вместо да подготвяме текстове за дебати и така нататък по общи а, политически насоки. И разбира се, ще се радваме да видим какви предложения ще дадат различните политически групи. За това, което тя казва и Карл, което каза за тия писма от държавните ръководители. Ние не сме наивни, знаем, че ще бъде трудно. Ще бъде, а, може би, по-трудно, отколкото беше миналата година, но не смятам, че трябва просто да се откажем. Ние имаме силни доводи за европейския бюджет в много области. Да погледнем Европа 2020 година, структурните фондове, политиките за а, развойна и научна дейност за инфраструктура. Наистина трябва да изправим здраво Европа на крака в економически план ние трябва да обмислим а, как всичко това, което Франческа предлага, да го включим в а, концепцията за економическото развитие. Нямаме синергия между националните и европейския бюджет, а трябва да а, започнем а, да очертаваме такава синергия. Именно това е областта, в която Европейския съюз може да допринесе допълнителна полза и можем да го подчертаем, вместо просто да преглъщаме а, възприемането на мерки за затягане на колана. А, ето като това, което стана миналата седмица. Разбира се, ще кажем, че трябва да се финансират вашите програми. Не може само да се а, реже от бюджета. Какво става с финансирането на важните политики? А на тях изобщо не им пука за това. Мисля, че е важно да се разбере реално ситуацията. Както казах, ние не сме наивници. Нашата роля като Европейски парламент наистина е важна и отговорна. Просто подкрепям думите на Франческа. Благодаря. Хелга Трюпел. Благодаря и аз искам да поздравя Франческа. Ще започна с Европейския семестър. Една от идеите е комисията по-подробно да наблюдава това, което изпращат държавите членки относно своите бюджети и с надеждата Надявам се да се е, намали държавния дълг. Като цяло добра идея. Сега обаче се натъквам аз на сериозен проблем. От политическа гледна точка струва ми се са много е, доводите да имаме повишение на европейския бюджет. Имаме нови е, предизвикателства, нови правомощия. За да реализираме тази нова стратегия Европа 2020, също трябва още пари. От друга страна, слушам Салвадор Ада Гарига и като слушам и колеги, които май са мнозинство, няма да има допълнително пари. Това означава, че новите приоритети на Европа 2020 не могат да се реализират, защото ще е, останем на старите. Или, че в рамките на старите приоритети е, е, множеството иска да наложи съкръщения, особено имам предвид Франция, Германия и Великобритания, но ако това е верно, то тогава ако се каже, че не можем да спечелим повече пари, макар че някои ще се борят за това, тя ще свърши годината. Междувременно, тогава трябва да решим въпроса, като, ня, като няма пари, къде ще режем и кои ще са новите приоритети. Няма друг начин. Благодаря, господин Гладман. При... Чакайте, преди да вземете думата, колега, аз а, Споменах, че преди да дойде, преди да дойде казах, че искате да разгледаме вашата точка днес след обета, а не утре сутрата. В края на заседанието днес след обяд. Благодаря. Um, Благодаря. Ако гледаме цифрите за 2011 има само три позиции, където цифрите са по-големи. 4,7 милиона за а, кохезионния фонд, т.е. 14%. И 1 милиард, който така тихо малко приехме в края на декември. И в крайна сметка тук това е един дуп допълнителен милиард, т.е. увеличение с 17%, който съвета прие. По седма програма става дума за 5,9% повече, но това вече в точка 9. И третото 500 милиона за външната, службата за външна дейност. Така че според мене за 2012 е да видим как е тези, този допълнит този излишък, какво ще стане с него, защото тук стан... Аз, на, не, аз не говоря за поетите ангажименти. При всички случаи те няма да бъдат освоени в рамките на политиката за сближаване. Така че тогава ще, ще се сблъскаме с, с един огромен проблем през 12, 2012, т.е. Че, про, че програмираме, а, е, а и не освояваме. Моята, а, е, моята страна предвиди 30-35% повече за а, е, за, региона, за сближаване. Това е на гърба на другите на практика. Така че това ще е един, един проблем и трябва да да видим какво смята комисията, защото ако тези средства не се устоят през 2011, нека да не мечтаеме и да забравим за 2012. Е, що се отнася до отдаването на проектите? Знаете, е, че но, научните среди си държат е, на репутацията, Те няма да, е, да остават проектите да бъдат предоставени на псевдонаучни изследователи. Така че, мисля, че по-добре е да, да, да се придържаме към рамките, рамките на 2011 защото ну, може би е малко тъжно, ама трябва наистина, но а, е, 15%, 15% това, това са повече това са повече от 5 милиарда, така че нека да не. Ни да не се хвърляме за 2012 и да се придържаме към рамките на 11. Um, Джеймс Елис. Благодаря, господин председател. Още си мисля каква беше процедурата и материалната част на бюджета 2011. Каква беше процедурата? По едни части имахме две четения, по други едно. Имаше решения по цели бюджетни редове, по които дори колеги от бюджетната комисия не бяха част от процеса на вземане на решенията. Мислех си, че за нас ще бъде полезно да имаме един съвместен документ, изготвен от докладчиците по бюджети 2011 и 2012, за да видим какви са били проблемите и да видим как може да се включат хората в процеса на вземане на решение, да не се допуска това, което стана. Цели редове от бюджета просто изчезнаха една малка групичка всъщност буташе преговорите. Аз бях в коми... съвета по, помиря... за помирителната процедура, но и аз не бях съвсем наясно по всички въпроси, които някой друг беше решил да, дейс... да движи. След това имахме пари, които се връщаха от бюджета на държавите членки. Изгубихме тези пари. Това не е добре, когато няма парите. Трябва да се не трябва да се остават нещата така. Определено аз не искам документ, който да се произнася някакво решение, а по-скоро един работен документ за това какви са последиците от, от Лисабонския договор и по отношение на бюджета процедура, за да можем да разгледаме тази процедура и е, е технически и по е, материалната част. Второ, а, няма да имаме такова голямо отражение върху 2012 година, например, но в, политиката за кохезията парите няма да започнат да текат е първа. Има а, натрупани а, проекти а, в държавите членки, има взети решения, които ще, пък ще доведат до освояване 2012 или 2013 като получател на парите е, едва ли това би ви затруднило, но примерно ако сте държава, примерно благодарение на а, това докъде а, Тони Блеер а, се а, справи с а, преговорите, като включи е, и Гордан Браун, а, сега ще имаме големи затруднения, ще видим как ще се справим в моята страна. И така, важно е да се види откъде ще дойдат тия пари. Дали ще дойдат от сегашни проекти, ако е така, ще се получи една много интересна дискусия, в която нямам търпение да участвам. Господин председател, убеден съм, че преговорите между парламента, комисиите, съвета отново ще бъдат доста интересни. Радваме писмото на господин Камерън. А вие знаете каква е позицията на Холандия. Бих поискал докладчика да разгледа предимно разходната част на бюджета за парламента и комисията и да следи отблизо това, което става в съвета. Сега накрая Сидония. Благодаря. Искам да поздравя Франческа Балсани в новата е роля. Пожелавам Пожелаваме всичко най-добро. Много удовлетворение. също да бъде много упорита. това е много интересна работа, но и доста трудна. Надявам се тя да й донесе много удовлетворение личен, е, в личен и професионален план. Искам да споделя някои мисли, може би някои полуки от бюджетна процедура през миналата година, както и в подготовка за бюджета за 2012 а, мъчим се да освоим една нова процедура, но да а, си признаем, мъчим се да свикнем и с нови основни действащи лица в тази драма поне аз лично не бях готова, когато по време на, на преговорите се включиха много силни действащи лица, а именно съвета на председателите. Не знам какво ще стане тази есен. Не трябва да си а, вещер, за да предскажеш, че най-вероятно ще се наложи да се повтори същото. Според мен е много важно да си припомним нещо изключително важно. Повечето от решенията, ако се вземат в бюджетната комисия, минават през нашите координатори. Така беше и миналата есен. Аз смятам, че трябва да внимаваме много. Така че да сме сигурни, че координаторите ще имат участие в този, в този процес. Що се отнася до полуките от миналата година? За съжаление, дори ако хвалим Белгийското председателство, което според мен свърши чудесна работа, пак трябва да признаем, че нямаме методика. Нямаме а, работеща методика, а, не ни даде такава Белгийското председателство, за да може да я прилагаме и по-нататък. Действахме на а, базата на решения Хок. Разбира се, някои от решенията трябва да се разглеждат и от координаторите да чуем и от групите да чуем дали някои от вече ползваните а, средства и методи могат да се ползват отново. Такова мнение трябва да поруч, получим и от комисията и съвета. Надявам се до година успехите да бъдат по-видими по отношение и на процедурите и на размерите на сумите в бюджета, но знам, че ще е много трудно. Трудно ще е, защото економическата криза не е свършила, далеч не е свършила. Много висящи въпроси остават по отношение на еврото, но колко от тези въпроси могат да намерят решение чрез нашата бюджетна процедура, не съм така а, голям оптимист а, като докладчика, но нека да не овесваме нос от самото начало, нека да видим как ще се развият нещата, да ускорим един процес, който инак сам няма да тръгне и да се разгърне. Сега, що се отнася до участието на специализираните комисии? Това е отрешаващо значение. Колкото по-силно участвате, по-малко ще е, бъдем под стрес е, през есента. Но всеки дърпа чергата към себе си, пък и не може да се очаква друго. Всяка от тези специализирани комисии е, проповядва своята кауза. Важното е, че трябва да им обясним, че те трябва да подредят нещата в приоритетен ред, защото ако не го направят, ще го направим ние вместо тях по, на по-следващ етап, което не е най-добрия начин а, за уточняване на сумите в бюджета в края на краищата. И в заключение, радвам се, че е, всичко свършва за сега и все пак е, ще видим, че в момента който бюджета за 2011 се изпълнява, ще се откроят въпросите, които станаха без отгора, а именно а, взеха се решения а, от съвета и комисията. Има и задачи, проистичащи от Лисабонския договор, но няма пари за да се финансират. Виждаме, че този проблем вече се задава и не можем да си затваряме очите за неговото съществуване. Този проблем обаче излиза извън нашите правомощия. Трудно ми е, макар че се опитвам да бъда оптимист. Благодаря. Благодаря, Сидония. Сидония запази смесени чувства от преживяванията си миналата година, но излезе голям победител от преговорите, защото всичко, с което се зае, успя. Останалото не е толкова добре. и опита е особено полезен. Ще направя няколко коментара преди Франческа да обобщи. Преди всичко, процедурата, която използвахме миналата година, политическата процедура, беше из... изключение. Опитахме се да постигнем съвета да се ангажира в няколко области Европейския съвет, защото някои въпроси бяха над компетенциите на съвета на министрите по бюджета, за да се подготвят преговорите по бъдещата финансова рамка, на собствените средства, стратегията до 20-та година и така нататък. Това надвижаваше мандата на а, съвета на министрите на бюджета, затова сезирахме Европейския съвет. Няма да се връщам към причините тази инициатива да се провали. Аз нося отговорност, аз се предложих. Така иначе нещата приключиха. Сега вече имаме е, възможност да вървим по обикновените процедури, при договаряне на годишната финансова рамка. Ние все пак постигнахме успех в миналата година по новите собствени средства. Постигнахме решението комисията да ни представи проекто регламент за създаването на нови собствени средства. Но това, както ви казах, влиза в нормалните процедури освен ако по предложение на нашия или нашите докладчици, по-късно тази година не се наложи да предложим бюджета за 2012 година отново да влезе в общ пакет, включващи други теми. Но ако всичко върви по нормалния начин, ще използваме обикновените процедури. Годишния бюджет ще се разглежда от комисията по бюджета, финансовата рамка, която ще се приключи от комисията ШУР и накрая а, предложението за бъдещата финансова, многогодишна финансова рамка. Полуките, които извалякахме от първата година на прилагане на процедурата по Лисабонския договор, бих обобщил така. Колкото по-рано започнем работа, Колкото повече подготвителни срещи имаме, включвайки в тях максимум от заинтересованите страни, толкова по-голям шанс имаме да успеем. Както в рамките на парламента, както направи Сидония и възнамерява да направи Франческа, обединявайки всички други комисии, които имат отношение по темата и не само в парламента, а с, а, и с комисията, бюджетна коми, комисия на съвета, които в момента са мобилизирани по време на унгарското председателство. Така че да организираме максимален брой срещи, дори неформални. По-добре още в самата начална фаза да се разберем добре помежду си трите институции, за да не се получи стреса от миналата есен, когато не се бяхме виждали помежду си, всеки свали картите и се оказа колко е, по позиции са несъвместими. Добре е да избегнем това. И подобно на другите изказали се. Смятам, че подхода на Франческа е новаторски и бюджета трябва да поставен в по-широката рамка на програмата, на стратегията до 2012 година и дългосрочните ни цели и е, да, това да се обвърже с европейския семестър. Може би няма да успеем още от първата година, но нека да пробваме да видим съвместяват ли се двете. Разбирам, че Франческа не предлага тази година да приемем на пленарно заседание основните насоки на работа на парламента. Съвета обаче ще направи това, ще приеме основните насоки за работата си през февруари. Трябва да видим дали нашия докладчик ще прецени това за необходимо. Струва ми се обаче, че имаме нужда от писмен документ, може би работен документ, който да остане за вътрешно ползване в комисията на бюджета, но да ни дава една стратегическа линия. Неколцин от вас поискаха това смятам, че ще имаме нужда да, от такъв документ. И в тази стратегическа линия, както припомни и Сидония, е важно от самото начало докладчика да обяви своите приоритети. Една от причините за успеха на Сидония е, че много рано миналата година тя обяви моите приоритети, приоритети са младеща, иновациите, образованието и така нататък. И това да се набляга всеки път в рамките на трилога, на всички срещи, така че тези приоритети просто не бяха оспорвани. Колкото по-рано се направи това, толкова повече имаме шанс за успех. И накрая. Положението е най-малкото толкова лошо, колкото и миналата година. И економическото, и, и в областта на бюджета. И особено още днес трябва да си дадим, дадем сметка, че кризата с кредитите за плащане е изключително сериозна. И моята препоръка ще бъде да имаме готовност. Искам да благодаря на главния директор на комисията на дирекцията по бюджета в Европейската комисия. Още на първия трилог датата не е фиксирана, но ще бъде още до края на февруари още на първия трилог повтарям да имаме възможно най-искрен обмен на мнения, дори и неформален, за да се опитаме да разберем положението възоснова на реалните цифри и да видим какви политически заключения ще извлечем от това. Винаги съм се изненадвал, ще дам само един пример, че съветът упорства да преговаря по кредитите за плащания и въобще не го преговаря по кредитите за участие, включително пред общественото мнение. За мен е това е източник на сериозна изненада. Министрите на финансите или министър-председателите на най-скъперническите или най-стриктно харчешките държави, да ги наречем както искате, щяха да успеят по-добре, ако бяха завели от началото, че бюджета трябва да се увеличава с 0,8 или европейска бюджет с 2,9 по собствените им критерии, а не са нашите критерии. Колкото по-малко се увеличава европейския бюджет, толкова по-добре. И кредитите за участие да се увеличат с 1%, е, което като цяло всъщност намаляване с 1,1%. Те обаче не заявиха това. Те, те просто казаха, попречихме на увеличението с 2,9. Но това не е в техен интерес. От политическа гледна точка, кое има значение? Кредитите за участие. И само те, кредитите. Заплащания са задължително законово послед бедствие. Това не значи, че е, те са изчезнали като правно задължение. Разбира се, когато има разход, трябва да се плаща. Това е автоматическо по последствие няма никакво политическо значение. Има счетоводно значение в счетоводните отчети. Но когато се прави политически избор, когато се решава дали бюджета ще остане същия, ще се увеличи или ще се намали, или дали ще има увеличение по този или онзи бюджетен ред, тук става въпрос за кредитите за участие. След това кредитите за плащане се отпускат автоматично. И точно този вид обмен на мнения, който не организирахме миналата година, нито пред предните години, трябва да направим тази година още на един ранен етап, защото като не достигат парите, трябва да се подобри управлението и да се направи политическото изложение, представяне на проблемите по-интелигентно. И ще бъда доволен, щом сте готова, Франческа, да подготвим един вътрешен стратегически документ за нашата комисия и ако можем, още на първия трилог, ще сложа скоба тук, тази година ще е още по-трудно от миналата, още на първия трилог да сложим всички карти на масата – да се опитаме да бъдем максимално откровенни, за да излезем от трудната ситуация, в която се намираме. Госпожо докладчик, какви са вашите заключения от тази първа размяна на мнение? Благодаря. Слушах изказванията, много внимателно ги слушах. И в крайна сметка всички говорят за бюджетна дисциплина, всеки повтаря този, това понятие. Да, нашата цел и наш интерес е да представим един стегнат бюджет, където обществените средства да се разходват по най-ефективен начин. Но ние имаме и по-виша цел от държавите членки, т.е. да спомогнем бързо възстановяване на економиката. Значи, от една страна бюджетна дисциплина, от друга страна възстановяване и развитие на економиката. Това означава, че е необходимо добро управление. Основният аксиом е следния. Верно, че европейския бюджет и националните бюджети са две съвсем различни неща. Разбира се, че трябва да има взаимоотношения между тях, но също, същевременно колкото и да са различни, и двата вида бюджети трябва да бъдат последователни и европейският бюджет да бъде да бъде едно послед, пос, последващ етап, едно последователно материализиране на националните бюджети. Имаме цели, цели, които са залегнали в стратегията 2020. 20, 20. Ние трябва да ги постигнем чрез синергия. И аз цитирам вашия документ, господин председател, ние трябва да се опитаме да направим едни моментни снимки, в които да фиксираме общите елементи между европейския бюджет и националните бюджети. Тоест да наблегнеме на точно на тези взаимоотношения между националните и европейския бюджет, с цел по-доброто използване, разходване на ресурсите, които и без това не са кой знае колко големи. Тоест е, да смажаме по-добре механизма и тези ресурси и тези суми да бъдат записани а, на точно определените редове, където ще бъдат най-ефективно разходвани. Трябва, не знам дали трябва да говорим за приоритети на парламента или за бюджетни приоритети. Не. На първо време струва ми се, че трябва ние да създадеме просто да кажем, че нашия основен приоритет е Европа за 20, 20 е, и ние да бъдем водещите, ако, ако искаме това по някакъв начин да ни следват е, държавите членки. Тоест, стратегията 2020 20, 20 трябва да бъде ясна, трябва да бъде добре очертана. Трябва да има повече видимост, повече последователност, повече взаимосвързаност между различните цели и още веднъж общи референти, общи жалони за двата вида бюджети. Но ние си имаме и свой, и свой бюджет, имаме си и свой докладчик – Става дума за господин Фернандес. Може би господин Фернандес сега да ни представи своите виждания. Благодаря, господин председател. Ще говоря португалски. Като начало искам да споделя няколко наблюдения. Целта ми е да не повтаряме е, грешките от миналото. Миналата седмица ме определиха за докладчик е, и получих в понеделник графика. Вчера се срещнах с е, бюрото на комисията. Днес участвам в съседание на бюджетната комисия. Утре трябва да представя доклад да не говорим, че трябва и да се преведе. Разбира се, говорим, че законодателните ни действия ще се превърнат в образец някъде в бъдещето. Помолих и докладчиците в Сянка да ми помогнат, като ми представя техните бележки, да ги включа в този доклад. Искам да ги включа. Трябва ми помощ, помощ от всички и особено от докладчите в сянка. Смятам, че бюджета за 2012 трябва да е насочен към консолидация. Това трябва да е бюджет, в който вече знаем какво трябва да правим по силата на Лисабонския договор. Бюджетът консолидация е важна, тъй като бюджетът за 2000 и 2013 ще е последния за преди новата многогодишна финансова рамка. Така че бюджет с 2012 трябва да бюджет на консолидацията да бъде бюджета на а, стабилността, е, защото знаем, че всеки бюджет е нормално да отразява приоритетите и на бюджета преди него. Та, тези няколко бюджета са особено важни. Трябва да внимаваме е, в е, бюджетите за следващите няколко години да отразим съдържанието на Лисабанския договор. За нашите приоритети говорихме е, първо да бъдем отлични в законотворчеството. За да се получи това, трябва да действат всички институции по образцов начин, за което пък трябва пари и мисля, че трябва да бъдем ясни, прозрачни, да следваме принципа на простотата. Това са ключови думи, които да ръководят на всички наши институции. Мисля си за примери. Всяка институция да показва ясно по какъв начин е разходвала своите средства, да може да унагледи своите разходи а, да знаем а, колко струва всяка бройка от щатната таблица. Тази информация ни е нужна от всяка институция. Аз тясно се придържам към а, принципите на здраво финансово управление а, можем да ги прилагаме и а, по отношение на бюджета. Не трябва да се отдаваме на изкушението да харчим пари, просто защото ги има в дадена бюджетна функция. А, можем да прехвърляме разходи към следващата година. Ако тази година не ни трябват моливи, защо да ги купуваме? Ама ако имаме пари в, в дадено пюро, а, перо за моливи, склонни сме да си купуваме моливи, макар че не ни трябва. Така а, рискуваме а, да се отклоним от принципа за доброто а, здравословното финансово управление. Тези принципи трябва неотклонно да се спазват. И може би, както казах, 2013 година е последната и започва новата многогодишна финансова рамка и трябва да започнем планирането от сега. Трябва ни програмиране за многогодишната финансова рамка. Това са политики, които а, въжат през по-продължителен период от време и трябва да видим колко означава това като суми за отделните години. Така можем да подобрим и прогнозирането и а, да оптимизираме дейността на различните а, агенции. За това искам да чуя какво мислите вие, да а, споделите вашите бележки. Според мен а, трябва поне два пъти годишно да имаме дебат по всеки от редовете от бюджета. Не само да следим как се изпълнява бюджета, а как се развива бюджета в а, хода на освояването на средства по всеки бюджетен ред. А, освен това, тук е обичайно а, да работим в определени насоки. ЕМАС, например, искаме да спазваме тази екологична е, инициатива, да спестяваме хартия, да спестяваме от разходите за ток. Искаме подобни екологични инициативи да се засилват, да има повече обмен, между институциите. Знам, че това е традиция, но смятам, че като споделяме повече, можем да економисваме. Особено когато става въпрос за възлагане на поръчки за общо снабдяване, трябва да видим също така какво можем а, да отчетем като вече централизирано по отношение на поръчките и какво можем да централизираме от тук нататък. Що се отнася до оценката, ще ви кажа а, с пример. Трябва ни една комуникационна политика, която да има по-дългосрочен хоризонт. Пет години и искаме и трябва да приближим европейските институции една до друга. Трябва да имаме и една многогодишна политика на комуникацията, която да изхожда от бюджетите, насочени към реализация на резултати е, трябва да преразгледаме възможностите а, защото сега, например, не може да се пренасочват хора, които вече сме наели, да вършат друга нова работа. Човешките ресурси трябва да се а, управляват по-ефективно и да има възможности за преназначаване на други длъжности. Що се отнася до а, политиката на разширяване, според нас този контекст трябва да има ясна координирана стратегия с участието на съвета, комисията и парламента. А парламентът естествено няма смисъл да иска да подобри отнош... нещата по отношение на наемане на хора от новите държави и после да се окаже, че няма да се яви кандидат от нова държава а, до 2013 година трябва да има също така и добра квалификация, за да може да се помага на новите а, депутати. Тук стои въпрос с езиците и многоезичието. Това са някои от нещата. Аз ще помоля колегата Моника Халмар, за да говори по други неща. Трябва да говорим за политиката за жилищния фонд, сградния фонд. И после а, тези принципи за добро управление, добра отчетност а, трябва да ги включим, защото искаме високи резултати на минимални а, разходи т.е. висока ефективност. Правят се много големи разходи, примерно сградата в Люксембург, има други такива големи проекти, но едно е ясно, че когато говорим за бюджет 2012 година, нашите водещ принцип трябва да бъде като институция, която се движи от принципите на доброжелателността. Всички поети ангажимент, че трябва да се спазват, т.е. ангажираните средства да се освояват Включително когато говорим за сградната ни политика и за сградата КАЦ в Люксембург. А, разбира се, Моника Холмайер отговаря за това, за групата, която се занимава с, с сградите. Аз ще оставя на нея да се изкаже. Чакам колеги да ми помогнете. Знаете, а, има много кратък срок и след това доклада трябва да се даде на преводачите, за да бъде преведен. За това е необходимо също доста време. Благодаря. Благодаря. Господин Вагнер, поиска думата. А, искам да а, похваля а, определените докладчици. А, сигурно се ще, свърша чудесна работа. Господин Хаклер сигурно е, а, знае, че е трудно да а, се разпределят а, а, задачите и в парламента, когато има повече задачи, трябва да има и повече средства. Важно е да се разгледат и детайлите, е, но важно е да се разгледат и някои от големите проекти, които се задават. Може някои колеги да се разочароват, ако имат любим проект, а той в бъдеще бъде изоставен трябва да ги разгледаме и тези любими проекти. Следващото нещо е графика. А, миналата година а, имахме затруднения по изчистването на датите. Мисля, че бюрото трябва да отчете нашите приоритети преди да даде някакви ориентировачни суми и а, крайни срокове. А, помните, освен това, колеги, миналата година много време отделихме за 20% и за, за таваните а, се оказа току-що, че сме прехвърлили тавана. И сега се чуде дали а, въпросът вече е решен и че миналата година е било изключение. Също така, миналата година, спомнете си, имахме проблем с, а, помощта. А, отделихме средства, които бяха в резерв. А, сега ще а, трябва да помислим дали да а, има втори транш от тези пари. Сега за господин Фернандес, той спомена за политиката за сградите. Аз мисля, че няма проблем, няма а, а, някаква дългосрочна стратегия, обаче и непрекъснато ни кара да разглеждаме различни неща, свързани с градите. След това, единната система за управление на познанията, за да може да обединим различните ресурси, депутатите като търсят информация да могат да намират по-лесно. Говорили сме не веднъж, но това нещо явно няма да стане скоро, но трябва да продължим да го искаме. А, когато искаме информация, а не ни се дава такава, това е проблем. А, трябва, а, може би, да погледнем и самия проект и колко ще струва дадения проект. След това за изграждането на службата за външна дейност. Това е тема, която трябва да разгледаме също а, в рамките на този раздел от бюджета. То е важно за нас. Ще се радвам да продължим дискусията с господин Фернандес и естествено ще се радвам да продължим работа си, да, като видя неговите предложения. Благодаря, скъпи Бюран. Само да кажа, да допълна по една точка. Става дума за службата за външна дейност че миналата седмица обсъдихме въпроса на заседание на координаторите, как да подходиме към тази служба. Тя е нова служба, доста специфична. Разбирам, че комисията за по външни въпроси ще изработи доклад. Не знам какъв ще, какво ще бъде по същество този доклад или ще бъде просто една така основа за първоначален размисъл и, пре, и обсъждане в Комисията по външните работи, но може би да видим дали докладчика и вече е помислил как да включи обсъжданията на службата за външна дейност в неговата работа, защото това изисква едно задълбочено на мнение с специализираната комисията, но по, по принцип това не е нормалната процедура, но може би би било добре да, да проведеме подобни заседания и да помислим за последна да, процедура, а може би той смята да третира въпроса отделно. Инга? Ако експертите, специалистите по външната дейност се набъркат в бюджета, ще стане много страшно. Опаш, в крайна сметка до сега комисията по външната по външните работи до, до, до сега не се е бъркала в създаването на а, службата за външна дейност. Ето, например, комисията Либе няма специални правомощия, защ, защото, да речем, отговаря за съда за правата на човека. И, а, защ, защото в, против, в противен случай всяка комисия ще почне да си дава мнението по бюджета и по-добре е да си преберем кофарите да си ходим. Така че никой не може да, да си из, избира своите свой, своите си неща и след това да, да изоставя на бюджетната комисия да се оправя сама. Много ви моля, призовавам ви да не се отказваме от нашите правомощия. Да. Миналата година си дадах сметка, че комисията по бюджета всъщност е на заповедите на подчинение на комисията по вътрешните работи, поне от политическа гледна точка. Някои се подсмихват. И когато трябваше да се договаря статута на службата за външна дейност, Комисията по бюджета се мобилизира, за да подкрепи позицията на АФЕТ. Крайният резултат беше добър, но трябваше да намерим подходящия метод на работа и политически баланс. Така че отговаряме за една хоризонтална визия и трябва да постигнем съгласие между всички парламентарни комисии. Някои са по-властни, по-могъщи, по исторически причини има по-голямо влияние от комисията по бюджет. Искам да се върна на казаното от Йоран. Очевидно е, е както беше решено на заседанието на координаторите, че по отношение на службата за външна дейност трябва да изслушаме докладчиците и от, другите институции. Но главният докладчик ще е, разгледа всички линии на оперативните кредити, всички редове, които не засягат само а, реда а, обща външна политика и политика на сигурност. Всички редове, свързани с външните отношения, помощ за развитие, хуманитарна помощ и всички инициативи. помощ на бедни, богати, всякакви помощи за отделни държави, около половин дозина. Защото създаването чрез Лисабонския договор на върховен представител и служба за външна дейност цели да се координират всички човешки ресурси и финансови средства, за да се провежда обща външна политика на Европейския съюз. И тъкмо това е ролята на госпожа Ештън. Да се, трябва да се гарантира доброто използване и разпределяне на тези кредити, което ще се направи от компетентните комисии АФЕД по външният политическите въпроси, Комисията по външната търговия и Комисията по бюджет. Докладчика иска ли да обобщи? Euh, Ще... Das despesas. Obviamente que citar para cada uh, instituição ще, ще поискаме от всяка институция да си представи отделен доклад по начина по, да представи методите по и, които ще намали бюджет си. Спомняте се, че 88 година това бе наложено на европейските институции. Но сега ние сме. Имаме статут на европейския депутат, разполагаме с а, а, Лисабонския договор. Така че. Може би можем да намалиме унеси 20%, да снижим тези 2% за управление на административни разходи. Важното е да имаме добро управление. Някои считат, че аз съм за този принцип, но това, което подкрепям е едно ясно, прозрачно управление на разходите по глава 5. Да няма скрити разходи. Що се отнася до помощта, Европейския парламент и политическите групи трябва да се придържат към принципите, да бъдат добросъвестни при разходването на тези средства. Трябва да прегледаме оценката на последиците, въздействията на начина по който са функционирали споразуменията за развитие, да видим дали ще можем да работиме с наличния личен състав. Що се отнася до службата по външна дейност, аз ще проуча нещата. Ще видя какви са последиците за част пета. И ще се придържам, разбира се, към правомощията, които са ми предоставени в качеството ми на докладчик. Но просто мога, мога да събера информация до, какви са всъщност взаимоотношенията между тази нова служба и последиците за часа пета. Така че има много, много въпроси, които можем да обсъдим и ще очаквам вашите вашия принос за бъдеще. Благодаря, Салведор. Искам да задам още един въпрос, господин председател. Депутати от други комисии често ни задават следния въпрос. Какво, какво ще стане с втория транш на разходите за помощ? Ами казвам, че че нещата за сега са замразени. Затова се обръщам към докладчик от миналата година и от тази година какво ще стане? Прави ли се проучване на въздействието? Прави ли се анализ в момента? Да, един важен въпрос, който трябва да намери отговор в скоро време. В Кобо е, Нюз е представен графика на предварителните предварителното разглеждане. А, също, както казва докладчика, на практика би трябвало да бъдем вече готови. Защото сме жертви на тълкуването на правната служба на съвета, а, протокола към Лисабонския договор Съгласно. Според, според тях трябва да има 8 седмици между между време внасенето от страна на комисията на проекта и е, разглеждането на е, проекта от е, съвета, за да може междувременно да бъдат внесени поправки от националните парламенти, така че трябва да се опитаме да се впишеме в този график. А сега преминаваме към точка 6, но ни е необходимо си, необходима ни е Сидония. Трябва да разгледаме точка 5 и 6, т.е. мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване за обещатяване на страни пострадали от наводненията. Райнар имаш думата. Благодаря ви. Колеги, става въпрос за решение за мобилизиране на средства от Фонда за солидарност по съгласно член 26 от междуинституционалното а, споразумение. Припомням, че това споразумение предоставя възможността да се използва максимум 1 милиард средства от фонда за помощ не само на държавите членки, но и на държави, с които в момента преговаряме по евентуалното им присъединяване. Става въпрос за поредица молби, които бяха внесени в комисията. И които се отнасят до един и същи вид бедствия. И предимно наводнения, Полша май 2010 година с огромни щети в страната. Полските власти споменават размер на щетите на сума, които възлиза на 0,8 0848 от брутния. 0,848 e като максимум ма, прага за отпускане на помощ е 0,6, така че критерия за голямо природно бедствие е изпълнен Максималната Всъщност прага е 2,1 милиарда, а тук щетите са 2,998, 2 милиона 998 хиляди. Също през юни 2010 в Словакия вследствие на поройни дъждове има наводнения и словашките е, власти оценява дете на 561 милиона 133 хиляди, с което също се надвишава прага за отпускане е, прага от 0,6 от БВП. Следващата държава май и юни 2010 Унгария. 719 милиона евро закръглено, което е 7... лит. То е 0,7% от БВП, пак надвишава прага от 0,6%. Следващата засегната държава, това е Чешката република, 204 милиона 456 хиляди щети, което е под 0,6 от чешкия БВП и не отговаря на дефиницията голямо природно бедствие, но условието от член 2 параграф 2 от регламента ако една страна е засегната от природно бедствие, засегнало съседните страни, може по изключение да ползва средства от фонда за солидарност. Идентично е положението в Хрватска, държава кандидатка за присъединяване. Там щетите се изчисляват на 153 милиона и 39 хиляди не се достига прага от 0,6% от БВП, но предвид на в съседните държави и, и, и условието е, за изключение, тя също може да ползва средства от фонда. Месец по-късно пострада и Румъния 875 милиона 757 хиляди, което надвишава 0,6% от брутния вътрешен продукт на Румъния. Така че, като обединим закриване 105,5 за Полша, 20,4 за Словакия, 22,4 за Унгария, 5,1 за Чешката република и 3,8 милиона за Харватска. Ни 24,9 милиона за Румъния. 182,3 милиона евро общо, което означава, че този месец трябва да се мобилизира 20% средства от фонда за солидарност и да се предвиди в коригиращия бюджет за 2011 година, за който отговаря Сидония, която ще вземе думата след малко. Така че становището на регионалната комисия, което получихме, е вече тук. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Вие споменахте цифрите върху шесте молби. Четири определено са над прага и директно могат да бъдат финансирани от фонда, а двете други, Хрватска и Чешката република, могат да ползват и изключението, така че макар, че прагът не е преминат, наводненията и климатичните бействия са същите, които са засегнали съседните държави и принципите на солидарността налагат да се мобилизират средства от фонда за помощ и на тези страни. Какво мисли докладчика по бюджета за 2011 година Сидония? Благодаря. Това, с което се за имаме днес, има два аспекта от бюджетна гледна точка, като докладчик по бюджета за 2011 година. Тук става въпрос за отпускане на средства, пряка помощ от фонда за солидарност на страни, изпаднали в много тежко положение вследствие на голямо природно бедствие. Но, освен това, тук има и аспект свързан с преговорите от есента. Тук, ние се опасявахме тогава, че наличните кредити в Европейския съюз за 2011 година могат да се окажат недостатъчни и ето, че януари още не е изтекал и вече се сблъскваме с първия документ с искане на допълнителни средства от бюджета. Допълнителни спрямо това, което се гласува през есента на 2010 година. На практика това означава, че съгласно регламента за отпускане на помощ от Фонда за солидарност, солидарност когато има молба и тя се налага да бъде осъществена и средствата трябва да се разпределят на няколко държави, ние всъщност не разполагаме с адекватните средства на разположение. Като докладчик аз съм съгласна с а, доклад, предишния а, е, докладчик, но трябва да намерим необходимите средства, за да отговорим на тези искания. Много трудно е за мен да взема лична позиция по тези молби. За Полша мога да ви цитирам и различни цифри. Ще ви дам само един пример. След наводненията през месец май миналата година, в Полша 802 училища понесаха щети и 160 е, детски градини. Това са е, е, абсолютно измерими щети. Тези щети вече бяха отстранени от полските власти с национални кредити, национални средства. Цитирам обаче този пример – защото съм полекиня. И тук става въпрос да бъдат върнати на Полша част от средствата, които е държавата, държавата е финансирала отстраняването на щетите там, където те не са били обхванати от застраховки. Защото в много случаи бяха засегнати цели общини, цели области и е, не можеше да се извлекат средства от частния сектор. На следващото заседание на нашата комисия ще обявя последното решение. До тогава ще имате време да внасяте изменения, но съжалявам, че в досиетата не фигурира десети документ в документи, които ни бяха раздадени хубаво е да ни бъде даден оригиналният документ на комисията, за да го имаме на хартия. Благодаря ви. Прав сте. Наистина, права сте, разбира се, ще, е, ще бдиме за напред документите да ви бъдат връчвани своевременно. Благодаря ви, господин е, председател. Разбрах, че преговорите по мобилизиране средствата по Фонда за солидарност са блокирани. Защото съвета смята да ни разходва средствата от Фонда за солидарност, стрикто сенсо, а да ги прехвърли в друга статия. Така че странно, странно ми се вижда. Аз не, не смятам, че подобна процедура за милиони евро а, трябва и може да се прилага през януари, вместо да се използват свежи средства. На практика съветва на практика съвета твърди, че през 2009 година е имало подобен трансфер на средства. Тогава е ставало дума за наводненията в Румъния, но става дума за 11 милиона, така че няма никаква съпоставимост. От една страна става дума за 112 милиона, от друга страна става дума за 11 милиона, така че тук няма съотношение. Аз призовавам докладчика да проследи отблизо развитието на нещата, да проучи какво прави съвета и да ни докладва, защото в крайна сметка в един момент държавите членки, които имат конкретни нужди, са заложници на е, спора и е, противопоставянето на комисията и съвета. Е, какво мисли Геран по въпроса? Ще бъда много крата, господин е, председател. Абсолютно съм съгласен с Салвадор. Е, разбира се, това това е много важно, но не винаги е така и на, не, не винаги по всички теми. Е, сега по тази тема. Въпроса с а, кредитите за разплащане започва в самото начало. Господин генерален директор, имате ли какво да кажете на тази тема? Благодаря, господин председател. Мисля, че Раз... Преждеговорящите отлично описаха състоянието на нещата. Що се отнася до ангажиментите, те не сте надминават а, тавана, т.е. ще е, а, внесеме коригираш бюджет. Що с... с крайна сметка сме в началото на година и комисията счита, че при увеличаване с 2,8%, средствата ще бъдат разходвани за, за, за, разплаща, за плащания. Така че не можем още от сега да, из, да изтегляме средства от тази или от а, друга, от това перо или от друго, под претекст, че смятаме, че средствата няма да бъдат разходвани. И както казаха някои от изказващите, и вие го потвърдихте преди малко, наистина ще се сблъскаме с проблем, проистичаш от кредити за плащане, защото програмите, които а, започнаха с, за, с въвеждането на много годишната финансова рамка сега ще приключат и ще трябва да се направят разплащания. Така че ще трябва да, да платиме и допълнителни но поетите ангажименти е, някъде от порядък на 182 милиона евро. Както много ясно бе обяснено от е, различните оратори, някои представители в съвета са на по-особено мнение, така че парламента и, съвета ще трябва да задълбочат е, дискусията по въпроса в момента, в който съвета уточни и изясни позицията си по въпроса. Комисията ще се опита да улесни диалога, но е, наистина ще се сблъскаваме е, с доста голями трудности по плащанията от Фонда за солидарност. Благодаря, господин генерален директор. Вероятно, това ще бъде интересна тема за дебат между съвета и парламента и то още от самото начало на годината или трябва да намериме тези кредити или да направиме е да внесем изменения, като помолиме държавите членки, които вярват на Бога на дъжда, да се помолят, пък е, може би и Бог Слънце също, защото пък и, и Божеството огън а, и пожар, а, за да, да го помолиме просто да се скрие и да, и да не се е, развихря в през лятото, божеството на земетресението и така нататък. Да, по всички тези проблеми ни са необходими становищата на Комисията по регионално развитие. Двата проекто доклада трябва да бъдат приети на 7 феврари, т.е. следващото ни заседание. След това измененията трябва да бъдат внесени до 16 гласуване в съвета до края на февруари. Нямаме още уточнена дата. А тук нашата комисия би трябвало да приеме неща доклада на 3 март. Не знаем още кога ще бъде гласуването в пленарна зала. Но при всички случаи, колкото може по-бързо, нещата трябва да бъдат обсъдени с съвета. Благодаря ви. А сега преминаваме към точка 9. Ако Инга е тук, Инги, готова ли си да вземеш думата по точка 9? Инга се усмихва. Дори е възможно Инге да е удовлетворена. Това е почти невъзможно, но... Е, това е Европа. Да, забравяме да се усмихваме. Благодаря. Ще говорим за финансовите правила, приложими за бюджета на Съюз за финансовия правилник. Искам да ви информирам какво сме направили до тук през преди коледа комисията представи ново предложение 0,815 говори цифрата, това говори на немците. Всъщност, тук всъщност ние работихме заедно с генералната дирекция по бюджета и просто направихме раз, разни преразглеждания и дребни изменения. прегрупиране на някои текстове в регламента, което се отрази пък на номерацията на членовете. Всички, които подкрепяха предишния регламент за бюджета, ще трябва да свикнат с новите номерация на членовете, кое, например, се отнася за примерно 53Б стана 56 за управлението и почти половината от 200-те членове бяха изменени. Ние също предлагаме някои изменения и каня всички колеги да участват в тази съществена реформа, която ще се отрави на всички секторни документи. Член 51 за контрол от страна на комисията по бюджета, компетенциите на комисията по бюджета. Предлагам този член, когато представим доклада, не, всъщност предлагам не само по всички тези изменения да имаме съвместни заседания, поне там, където има съществени изменения още нямаме окончателен график, но работим много интензивно, водим разговори с генерална дирекция по бюджета в комисията, тъй като въпросите са повече от отговорите. Имаме общи работни групи на бюджетната и комисията за бюджетен контрол. Има и един консолидиран пакет И така следим кое в различните варианти се променя, кое остава в същото. Получихме документите на комисията в отговор на зададените от съвета въпроси. Те са на ваше разположение. Аз също зададах въпрос, въпроси и отговорите на моите въпроси също е на ваше на, а, а, разположение. 1300 страници общо, които трябва да се прочитат. Не за да ви плаша, но да знаете, че работата е сериозна и че трябва да се поручат нещата преди да постигнем окончателно споразумение. Решението трябва да бъде взето максимално бързо, защото задачата ми е наистина е изключително трудна, непосилна и ми а, изяжда всички уикенди, цялото свободно време. Трябва да си предам текста в края на февруари. Февруари ме ми се иска да чак края на март, но ще се постарая. Документа има някои много чувствителни въпроси. Работната група се срещна и миналото година и сега в Страсбург. Разглеждахме член 23-24 за преводите. После имахме заседание по съвместно управление комисия. Следващото заседание ще бъде и финансовите инструменти и делегираните актове. На следващото ще направим всичко останало и на седмото ще почнем от начало. Така че който иска може да се включи в работата. Съвета започва от член първи и спира, свършва с а, 690. И аз а, трябва всичко, за всичко сама да се справям, така че ще процедираме тематично. Проекта получихме ден преди коледа. То е основа за работа на парламента, но ще има трудности. Предложените обаче върват в добра насока и това е хубаво. И след като изслушаме всички заинтересовани лица, ще можем да прокараме и нашите виждания, Например, освобождаването от такси на субсидиите. Ако това стане от втория месец тази година, това се обсъжда с генерална дирекция бюджет. Важното е, че а, комисията кът, а, участва по-малко в а, освояването на бюджета и делегира всъщност а, правомощия на държавите членки в съвместно, за съвместно управление на а, общия европейски бюджет, но това не е пояснено, не се знае какви са и точно правомощията на комисията. Делегира също така правомощия на Европейската инвестиционна банка. И, и за това ще искаме да се пояснят кой какво прави, за да може да знаем кои пари кога ще са налични и кой ще ги стопанисва. Освен това има друг въпрос целите на Европейската инвестиционна банка. Малко риск и значителна напечалба. дали целите са добре определени, какво искаме ние, искаме ли да дадем възможност за отпускане на кредити на по-бедни държави, кои са толер... толерируемите рискове. Ще чакаме принципни решения по всички тези въпроси. Подобно сте въпроса с паричните преводи, които са от компетенциите на нашата комисия. Ние поискахме повече автономия и да се съкратят сроковете на разглеждане от парламента до под 5 седмици и под 5 милиона евро. Предлага се да се запази системата на опрага за преводите ще трябва да се увеличи с 5%, за да стигне до 35%. Що се отнася до допустимия риск, комисията твърди, че парламента трябва да определи процента на грешка и по време на освобождаването на отговорност за изпълнението на бюджета ние ще трябва да се занимаем и с това. Да видим какъв ще бъде процента на грешка, който сме определили и дали той е надвишен но може би трябва сметната палата дава 2%, под 2% зелено, 2% до 5% жълто и над 5% червено. Не знам дали това отговаря на исканията на комисията и затова ние възнамеряваме да направим альтернативно предложение. Освен това, декларацията за надежност не, напечели печели от това. Член 53 след бъдещ 56 и пряко и непряко управление. В него комисията съкръщава с, с от 5 на 2 процента Но ако се гледа на държавите членки като на международни организации, не виждам докъде ще стигнем. Трябва да адаптираме контролната система към проекта за контролна система към държавите членки. Комисията иска да има единно гише за всички средства и да се провежда външен аудит. аудит. Комисията иска да се остави и определен марш за някои специфични аспекти в управлението на държавите членки. В съвместното управление трябва да се определи точно къде се простира отговорността на комисията, тя да бъде включена в гишето, гишетата на плащане и в акредитирането на гишетата на плащане, за да не стане така, че след две години и половина комисията да ни каже, че това, което сме създали не струва нищо, че трябва да се съкратят плащанията и парите да се върнат. Това ще бъде във вреда на всички. Така че от самото начало принципите на системата трябва да са ясни. Замразяването на парите или връщането на изхарчени пари не е в полза на никого. Затова от самото начало, повтарям, трябва да уточним отговорностите. Грешките и поправките им трябва да са прозрачни. Аз нямам намерение да предлагам национална декларация, просто защото може да кажете, че това е жалко, защото ще предизвика конфликти със съвета. Това е в наш интерес, но не виждам къде е ползата. За да има полза от цялостната система на контрол, трябва тя да е достатъчно прозрачна, за да се вижда. Аз в момента не виждам с каква полза носи предложената система. Нуждаем се от декларация на завеждащия директора на гишето, който отговаря за всички плащания, да бъде едно обосновано становище което да бъде включено в национална декларация тогава. Аз, е, има държави членки, където има едно гише, а такива като Германия имат 17 гишета. И ако от 11, 17 различни декларации ще трябва да направя една национална. В Испания положението е същото. Ще трябва да групирам всички тези 17, да има да напиша една допълнителна 18. И ако централизирам, създаме една такава централна декларация, всички на местно равнище, ще ме нападнат, защото няма да са доволни. Така че като ще мислим а, тази идея, да, да видим къде е ползата от нея. За момента, както казах, аз не виждам полза от тази национална декларация. В момента в регламента сме избегнали противоречията, защото до сега правилата бяха изключително сложни, тъй като имаше секторни регламенти, а, които много често си противоречаха. Споменах съвместното управление, контролната система, сега и косвеното управление. Първо е ЕИБ Европейската инвестиционна банка. Назаем, беше открит много интересен случай на злоупотреба и може да се запитаме защо комисията да не има възможност сама да управлява пари. Тя го прави по-добре, отколкото контролни системи, които след това обягват е, от, от нашия контрол. защото вие знаете, че е, проблеми възникват не само когато има конкретни изваредни е, събития, а и когато по други уважителни причини комисията решава да разходва средства. Смятам, че косвеното, непрякото управление – трябва да привлече нашето внимание, защото трябва да знам на кого ще поверим парите си. Има цяла спектър инструменти, партньорството между обществения и частния сектор, агенциите. Знаете, че се увеличават агенциите и организации, които трябва да се контролират и както и, използван, и които използват европейски кредити. Има два члена в финансовия регламент, които засягат финансовите инструменти 120Б и С в стария регламент. Някои финансови инструменти се ползват с общ мандат в бюджета, който отива твърде далеч, защото според комисията в изпълнителните мерки се решава как ще се използват тези инструменти. В крайна сметка избирателите са ни избрали, за да разходваме средства там, където е необходимо. Е Б, трябва да ви кажа, че оперира и в данъчните обежища. Сега, по отношение на субсидиите, има малко изменения, които са добри. Най-важното е премахването на лихвите върху предварителното финансиране. Комисията предложи това в рефор... още в реформата от 2006 година. Аз проверих дали ние сме предложили това. Не, слава Богу, не сме ние, защото мислехме иначе, че комисията ще го премахне. Защото това беше, предизвикаше проблеми в областта на научно-изследователската дейност. ще се опитаме да отчетем и критиките на неправителствените организации. Те ни изпратиха много документи и за в бъдеще ще трябва плащанията да стават по-бързо, процедурите да, да се направят по-гъвкави и бързани. Вчера в комисията по бюджетен контрол имахме среща с комисарката по научно комисарката по научно-изследователската област и понякога някои проекти, докато се задействат, минават над година, 380 дни. Трябва да уредим и спора за разходите, които се покриват. Ще внесем изменения. Последния път не успяхме да прокараме нашата линия по отношение на ДДС в, в областта на научно-изследователската дейност, както и на средните разходи. И знаем, че през последните 2-3 години това пораждаше проблеми, така че ще внесем изменения. Има една специална част по научно-изследователската област в финансови регламент. Ние искаме да разширим защото от една страна искаме да упростяваме нещата, но не искаме това да стане така без да отчитаме всичко, което е необходимо. Трябва да се свържим и с комисията ИТРЕ, за да избегнем случая например, Френския център за научно-изследователска дейност, който трябва да връща сега 14 милиона евро, грешно отпуснати, и подобни е, случаи. И накрая делегираните актове, мерките за изпълнение, член 292 от договора. Двеста и деветдесет членове. Общите. Не трябва да даваме общи разрешения за конкретни регламента, защото финансовия регламент е, определя общите правила, а правилниците, регламентите за изпълнение са нещо съвършенно различно. Сега финансовия регламент ще бъде по-дебел документ но трябва на съвсем сериозно да гледаме на новите предимства, които имаме след Лисабонския договор. Благодаря, госпожо докладчик, за това изчерпателно и ясно описание на нещата. Вие сама за себе си сте повече от една специализирана комисия. Разбира се, ще си ще се опитаме да ви помогнем в хода на работата и се радвам, че предложението на комисията може да сложи за основа. Господин председател, благодаря ви. Ще бъда много по-кратък от госпожа Кресле. Бих искал се пак да изразя моите възражения. В моята политическа група се казва следното. Промените трябва да бъдат три. Първо казахме, че искаме да, упрост... да упростим процедурите и казаното госпожа Гресли върви в тази посок. Как можем да упростиме процедурите, правилата. Да, Нещата са много сложни, защото от една страна имаме финансов регламент, от друга страна имаме отраслови директиви, които понякога тези документи са, са в, си, против, си противоречат. Знам много мога да спомена примера на Вествалтере. Рейн, където местното законодателство и европейското законодателство са в противоречие и горките чиновници и администратори просто не знаят кое е законодателство да спазват и кое да нарушат. Така че ако погледна пък и моя избирателен район, а, и, и се и, и а, кажеме, ето тези подобни проекти нямаше да могат да бъдат осъществени без европейски пари. Бенефициентите казват не, предпочитам да отида в банката да си взема заем, вместо да се да минавам през тези сложни процедури. Така че упростяването на процедурите е от огромно значение, от ключово значение. Трябва също така да решим проблема с управлението. Как секторните отрасловите регламенти могат да бъдат от, заобиколени или премахнати, за, за да може да няма противоречие между различните степени и нива на законодателство. И тук къде и каква е допуст... допустимостта на степента на допустимия риск. Много са а, много е писано по въпроса. Kontrollen gegengerechnet werden zu dem Въпрос е да видиме докато доколко, са, доколко е ефективен контрола. Сега в крайна сметка не можем да убедиме да ни коплатеца, че трябва непременно да се провеждат ревизии или контроли за установяване на, на грешки и след това да се окаже, че възвръщаността е от 2 евро и половина и така нататък. Защото в противен случай ще трябва да се фиксират квоти, а това ще доведе до много тежки проблеми и дискусии между държавите членки. А, така че експорт, експертите, аудиторите трябва да определят кой отрасъл потенциално съдържа възможност за допълнителен риск или по-голям риск и тогава да намериме решение. Що се отнася до декларациите за надежност, които се издават и представляват от държавите членки, аз съм готов да се боря за това и се радвам, че сме влезли в спор с, с съвета и защото трябва да отстояваме нашата позиция. Знам как, как, какво е мнението на Ингеборд в, в федерална държава като нашата родина. Нещата биха, биха, биха са по-сложни. Трудно е да се създаде едно единно гише, но в други страни нещата няма да бъдат сложни. Там, където 80% от европейските фондове се управляват от а, държавата. Сега, може би и ние сме отговорни за злопотреби с а, европейските фондове, но, но мисля, че не можем да критикуваме само комисията, да я заклеймяваме за вината и сега може би нещата няма да се решат с един нов финансов регламент, но аз съм все още млад и се надявам, че някой ден ще, ще има, ще се създаде, и изработи един национален документ за надежност, който ще бъде сертифициран от националните сметни палати е, знам, че има проблеми, но не можем да се откажем от въпроса веднъж за винаги. Господин Мюллер, да, и аз искам да благодаря на госпожа Гресле. Искам да кажа нещо за декларациите националните декларации на управителните органи. Аз смятам, че ние трябва да настояваме те да бъдат представени. Първо, защото Европейската сметна палата и няколко национални палати смятат, че това е добра практика. И на второ място, защото в междуинституционалното споразумение специално се разбрахме с съвета те да бъдат представени. Сега, повечето от нещата, за които сме се договорили с съвета в това междуинституционално споразумение, не се спазват. А, остават си само черно на бяло и не трябва да оставаме съвета да но се разминава. В различните държави членки, в Австрия, в Германия, в Испания и така нататък, Вярно, а, ги а, дават, но в а, а, междуинституционалното споразумение казва, че органа трябва да е на необходимото ниво. Ние нямаме нищо против да е министър на финансите на Бавария, да речем, или пък на Каталуния. Стига това да а, е нещо, което е правомощие възложено от държавата, защото държавата членка носи отговорността. А изглежда това не е така. А, следователно, те трябва да правят повече внимание и затова аз много настоявам за тези национални декларации. Благодаря ви. Може би да спрем до тук. коментар, да, но, но бъди много, много кратка, моля ти се, Инги, защото после искам да продължиме с а, Гудманис. Виж сега, Йенс, необходимо е да имаме европейско бюджетно право. Защо? Защо националните а, националните власти, правител, правителствата трябва да създават а, подобни регламенти. Защо? Защото не съществува европейско бюджетно право. Та трябва да има хармонизация. Виж сега, Ян. Как... Както казах, важно е да има декларация от разплащателните агенции. Те казват, няма никакъв проблем. В момента, в който се извърши ревизия от страна на Сметната палата, се оказва, че поне една трета а, се сблъскват с а, значителни проблеми. Сега, по принцип, аз не съм против, но само ако проблемите бъдат ясно и честно представени. Но сметните палати, представете си много е, много е трудно да се работи с сметните палати. Всяка сметна палата има свои принципи, свои правила. Аз мисля, че те, те би трябвало да се качат в общоевропейския влак, чийто локомотив да бъде Европейската сметна палата – но при всички случаи нещата са много интересни, добро раз... вървим напред и след 6 седмици ще има известен напредък. Да, мисля, че наистина направихме един интересен и задълбочен преглед на напредъка, както и е, обсъдихме препоръките и на едните, и на другите. Благодаря на докладчика и аз ви предлагам сега да приключиме след като господин Гудманис ни представи своите виждания. Сега, много ви моля и точка 13, 13 и точка 14 да бъдат а, значи, и след това ви предлагам да ги гласуваме веднага. Защото няма много изменения, така че, понеже господин Гудманис се зае тут. Така че имате думата, господин Гудманис. Благодаря много. Не искам да ви оттекчавам, защото всички цифри са изписани в досиетата по тези точки. Искам само да ви кажа какво се крие за тези таблички. Аз се опитах да направя анализ за моята страна, защото не съм експерт по другите. И да видя какъв е проблема и защо изпълнението не е добро за някои от държавите. Това е защото има някои проблеми. Ако почнете с регионалния фонд, първия проблем е в програмата за иновации и предприемачество. Та има два пъти по-добро изпълнение. Втората програма е инфраструктура във връзка с предприемачество и иновации. Също, за съжаление, про социалния фонд, защото там под програмата е човешки ресурси и заетост. Има и друга подпрограма инфраструктура, свързана с заетост и човешки ресурси. В Латвия установих изпълнението на втората подпрограма е два пъти по-лошо. Аз се предполагам, че и за други държави е така. Причината е в съфинансирането от банковата система. Банките днес не, не са много а, склонни да дават финансиране на крайните бенефициенти, защото е, продължителността на проектите са, е много дълга и, на, и затова имате добро изпълнение на подплан, е, под програмата. Хващате безработните и ги преквалифицирате. И, и изпълнявате изискванията. Но ако искате да изградите нещо, което ще ви дава продукция, ще ви дава услуги, след като веднъж ще го построили, е това е друго нещо. Второ, да насоча вниманието ви към едно нещо. началото на това заседание казах каква е нашата цел. Целта е сериозна. Плюс 17% за реги... регионалния фонд годишно освояване. И за социалния фонд. Плюс 11% за кохезионния фонд. И ако приспаднете от досието последната колонка 1 януари 2011 от 1 януари 2010 ще видите какво е изпълнението за миналата година. За регионалния фонд 10%, значи тази година трябва да подобрим допълнително с 7%. Това е сериозно, почти два пъти по-добро изпълнение трябва. Ако погледнете фонда за сближаване, не е по-добре 8%, трябва да допълним с 3%, за да постигнем плана социалния фонд, ако погледнете, там е само 9% изпълнение. Иначе имаме нужда от 9, още 8% от подобрение, значи двойно. Въпросът е сериозен. Аз съм заместник член на Комисията по регионалната политика. Винаги се опитвам да давам тия документи на населението, на едно нещо не ми е ясно. Кой обръща внимание? И председателството гледат цифрите и викат, да, добре, верно е. Срещнах се с господин Хан и му представих тези цифри, тези числа и той ми дава данни ежедневно. 10 януари 1 е, януари, 4 месец, пак на първо число и така нататък. Аз ги пречислих в края на краищата тенденцията е ясна. И комисията има а, политика да не се посочват с пръст провинилите си. В края на краща все пак просто вземете е, сметалото и смятайте и ще видите кои са държавите, които се е, пров... справят е, ужасно. И просто не могат да излязат. Имат плюс 1% плюс 4%. Това е абсолютно под нивото на миналата година. Тази годишния план въобще няма да го изпълнят, ако не направят нещо като чудо. Затова моите усилия да поставя този въпрос в Комисията по регионална политика не е успя, защото аз съм депутат заместник, член на тази комисия и никой не ми обръща внимание. Но в края на краща ще ни оби... обвинят, че не е изпълнен бюджета. И затова се надявам нашето председателство, среща с председателството на, на Комисията по регионалните въпроси и да прегледат тези числа. Второ, господин Сурия оглави една специална комисия, която гледа как се а, изпълняват тези а, програми. Веднъж годината не е достатъчно да се гледат тези цифри. В регионалната комисия те гледат за новата политика на сближаване. Много хубаво. Много хубаво предложение. Трябва да има а, спогодба нова за инвестиции. Държавата сключва така спогодба с Европейската комисия. А какво става с ефективността? Как се разходват парите? ако погледнете последните две колонки на трите фонда, се вижда, някои държави има голям плюс, но това може би се дължи на факта, че събират, събират документи, хвърлят ги на комисията, комисията няма време да ги обработи и а, накрая изпълняват бройката, но къде стои въпроса с качественото изпълнение. Помислете си за те нареченото неуспешно разследване на Financial Times, защото всъщност може да заслужава малко внимание този въпрос. Нали, говорим за синергия и за какво ли не. Но ситуацията е сериозна. Ако погледнете а, програмата за а, развитие на селските райони, прехвърлят едни пари от единия джоб в другия. Това не се изпълнява, дайте ще го прехвърлим в другото. Каква е голямата разлика? Дали е селско развитие или а, е, развитие на а, е, селското стопанство? А, защото управлението на тези две дейности са съвсем различни. В моята страна поне е така. Е, прекрасно е 22% изпълнение средно за януари. Аз нямам представа как става това в Европейския съюз в моята страна малко по-добре 30%. Обаче, като разгледах по-внимателно, има много хубави програми за пенсиониране. Ранно пенсиониране, например, има такава програма. После има програма за консултантски услуги. Но ако се зарови човек за инфраструктурата, а, примерно в дър, дървообработването, 2-3%. А, просто това, ако погледнете отгоре, отгоре е прекрасно, като се заровите, зле. Съжалявам, опитах се да планирам голямо заседание за селското стопанство, което да направим в Хемисайкъл. Те се оплашиха, че ще искат още, още пари. Те просто взимат от някъде пари, изразняват всичките плащания, преките плащания и е, Ма това не може. 6-7 пъти повече получава а, Гърция, отколкото нас, например. И накрая всички ста, се развълнуват прекалено много. Ама аз зададах въпроса, за да се обърне внимание. А всеки ден се мъча да чета вестниците и да кажа благодаря. Дайте да погледнем този въпрос. Това е въпрос за регионалната комисия, не за нашата комисия. Да кажат, ние контролираме тия пари, дайте да им какво е освояването и какво да подобрим. Като се зарови човек и вижда проблемите. Някои държави абсолютно са престанали а, освоя... да освояват. Просто са в задънена улица. Вижте само цифрите. Това е, дами и господа. Това исках да кажа. Благодаря за вниманието. Искам да подкрепите това становище, да гласувате. Аз нямам нищо общо с предложението и с изменението. Много ще радвам, ако го подкрепите обаче. Благодаря. Благодаря. Прекрасна работа, колега. Не само ще предложа на председателката на Комисията по регионално развитие, да се срещнем, за да определим политическите последствия за Комисията по регионална политика. Тя ще трябва да даде официално мнение. Искам да отчете вашата, нашата позиция и другия докладчик, който отсъства в момента, госпожа Балсани отчете тези предложения и отражението върху бюджета за 2000 година, както и председателя на промисията. Много внимателно изслушаха какво казахте. Колкото по-малко пари имаме, толкова по-добре трябва да ги разходваме. Да се отпускат кредити за политика, която сме си дали сметка, че в редица държави не се прилага, това е живо пилеене на бюджетни средства и трябва много да внимаваме. Аз като вас бях фрапиран в моята страна, правейки сравнение между изпълнението на регионалната политика в селските региони и втория стълб на общата селско-стопанска политика – до скоро, до преди няколко месеца, това се вършеше от две различни ведомства, различни министри по различни процедури, по различен начин на освояване на кредитите и пълно объркване, а да не казвам противоречие на финансираните проекти в полза на едни и същи зони. Така че е, сега нещата ще се оправят, е, защото бяха обединени процедурите под шапката на едно министерство. Така че по изключение предлагам да гласуваме тези два доклада. Доклада за приложение на политиката на сближаване и доклада за взаимодействието и за по-голяма ефективност на Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове. По първия доклад има две устни изменения. Едно, прощавайте. Едно писмено и две устни изменения. Това е. Ще представяте ли? Не, няма нужда. Ако искате, просто актуализирате цифри. Добре. Няма нужда от пояснения. Никой не иска да пита нищо. Моля да... Може ли трите изменения ги гласуваме блок в такъв случай, след като са актуализация на цифри? Кой е за трите изменения блок? Благодаря ви. Против. Въздържали се. Пълно единодушие. Вие сте герой. По втория доклад. Докладваме го, не, гласуваме го него. Няма изменение. Има един човек против и един, не възражали се. Тук малко по-малко. 19,5 от 20. Благодаря ви. Поздравявам нашия докладчик. Решихме да отложим за утре точката за политиката в областта на сградния фонд, защото господин Осъливан искаше да присъства. Така че имате време до утре сутрин. Темата е изключително важна и директорът, който се занимава с нея, който е в контакт с вас и цени много вашата работа, е пожела да е тук, за да може да отговори на въпросите си. При това положение ви предлагам а, да закрием заседанието. И моля координаторите да останат в залата, за да се възползваме от присъствието на преводачите още половин час.